Кирия Пройдерош. Председателя. Кирийски Кири. Дами и господа, добър ден. Започваме нашето заседание. Първата точка борбата на ЕС срещу Хивспин в световен мащаб след изявлението на комисията. Ще дадеме думата на представителите на политическите групи. Няма да има процедура на спонтанни изказвания. И ще дам думата на господин Дали от името на комисията. Благодаря, госпожо председател. По случай Световния ден на спин,